Колеги, започваме заседанието на комисията. Allora, cari colleghi. Колеги, добре дошли. Поискане на колегата Табаджи, предлагам да добавим в дневния ред една умяна на становища по изготвяне, представяне и продажба на продукти от тютюн, както и свързани продукти. Това ще стане след гласуването. Ако няма възражение, приемаме дневния ред с това изменение. Господин председателю, може ли веднага, веднага след гласуването? Веднага, да. Превод има на всички езици на комисията. И така, Колеги, първо искам да ви информирам, че Мария Зейкфрид Бергер, къде е Мария? Която работи в нашата комисия вече 15 години като асистент, сега ще мине на нова длъжност като администратор за човешките ресурси в Генерална дирекция Устен превод. Това е една тежка загуба за секретарията и за нашата комисия. Всички вие, според мен, сте съгласни с мен, че тя наистина беше нашия гръбнак в организационен план. Човека, който се грижи с всички подребности на депутатите и тук, и когато сме пътували в чужбина. Винаги сме разчитали на нея, какъвто и проблем да възникне. Тя винаги намираше решение на проблемите. Така че от името на всички колеги е, от Комисията по земеделие искам да благодаря на Мария за отличната и работа за нашата комисия и разбира се да и пожелая всичко най-хубаво на новата и длъжност. Бокалупо! Успех! Грация анкора, Мария. Отново ти благодарим. Така също така трябва да кажа, че госпожа Сидония Фугарази, която работи в нашия секретариат, ще поеме длъжността на Мария до края на годината. Добре дошла, Сидония и успех! Трета точка одобряване на протоколите от 20-21 февруари. Ако няма възражения или някакви бележки преди края на заседанието, протокола може да се сметне за одобрен. И сега започваме с четвърта точка. Господин Вечековски, а не искате думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да е, обединим нашите пожелания за господин Папастамкос. Нека да се надяваме, че той ще оздраве и ще дойде при нас отново. Благодаря, Арпа. Алберт, всички се надяваме със същото. Четвърта точка. Господин Войчаковски още го няма. Окей. Okay. Е, uh, possiamo iniziare lo stesso. Така ли, че можем да започнем и без него. Нищо, че го няма. И така ще гласуваме по проекта за становище на колегата за борбата срещу измамите по-специално годишния доклад 2011 за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. отговорната комисия по тази тема е комисията за бюджетен контрол. Взема се предвид в доклада на комисията, че има намаляване на измамите, едно подобряване на резултатите, които са свързани с възстановяването на общностни средства, които неправомерно са били преведени. 2011 1230 нередности са били съобщени, една цифра, която е с 35% по-малко от предходната година. 12-те изменения, които бяха представени, между другото, са свързани с необходимостта да се подсили и сътрудничеството, както и споделянето на практики между държавите членки, както и да се подобри хармонизацията на дефинициите на измама. Освен това, измененията дават възможност Европейската комисия да намали или да прекрати плащания месечни или временни държавите членки, ако има елементи на контрол в националната система, които не работят добре или отсъстват. И оттам, евентуално, ако идват големи нарушения, или съответно има средства, които не са били е, надлежно разходване.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 Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година. Благоденствие в рамките на нашата планета. Докладчик на становището Дачана Октавия Сарбо. За съжаление, колегата Сарбо не може да присъства. А, замества я координаторът на социалистите демократите, господин Луис Капола Сантос. Имаш ли нещо да кажеш или направо ще гласуваме? Имаш думата. Крейг подемш, крейг подемш пасара. Благодаря. Има едно, има един, има едно изменение за устно изменение, но ще го представя след малко. Добре, тогава гласуваме. Всички ли имате списъка и картите си? Започваме. Не, първо с дигане на ръка ще започнем, така че... 11 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отхвърля ли се? Отхвърля се.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 Въздържали се. Отхвърля се. 24. За. 24. Против. Въздържали се. Приема се. Деветнайсет. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ancora? Volete fare un check? Искате проверка по 19. Не искате. Искате. Добре. Проверка по 19. Моля, гласувайте. Ma non funziona però. Eh? In manche pas, o sì. Apri il voto? Chi apre il voto? No. No. no се фаре чек, Ако трябва да направим проверка, трябва да броим гласовете и с дигане на ръка да го направим. Кой е за 19, моля вдигнете ръка. А фаворе. Contro? Chi è contro? Кой е против? 19 17. Е апровато. Е апровато. Приема се 19 на 17. Продължаваме. Гласуваме 19-то изменение, параграф 19. За. Против. Въздържали се, приема се. 21. Не. Полностью. Yes, false. 22. Emendamento 22 за 22 на Дантен за против Въздържали се, приема се. Отново 19-то изменение. За. За. Против. Същото. Приема се. 20 или не? False, yes. Не, пада. 23 на Хаузлинг. За. Sorry, sorry. 24. Извинявайте, 24. Първо 24 на Силвестрис. За. 24 за против, въздържали се, приема се. Сега вече 23 на Хауслинг за, против, въздържали се, отхвърля се. Dobbiamo вотари номер numero 2 на докладчика за против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 против 28. Е, е, стато... И така отхвърля се. Adesso andiamo all'emendamento. Сега къде отиваме? На кое изменение? Е, е, и номери. The number. 18 контро. 18... 18 против. 10 за. 29. 29 за. 29. против. Отхвърля се 18 против, 12 за. 30 за. Против. Въздържали се, приема се. 31. За. Против. да се. Приема се. 32. За. Внимавайте. За. Против. 32. Отхвърля се. 17 против. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. За. Окей. А фаворе? Е, chi е конт?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 приветствам дисциплината на ЕНП, но имайки предвид изключителните условия, т.е. нямам електронно гласуване, нека всички да вдигат ръка ясно. Социалистите и зелените гласуват заедно. А, гласува, а, изменението беше отхвърлено и затова нека всички да вдигат ръка за да бъде ясно за всички. Добре, Марко, благодаря ти. Però non funziona. Non si, questo personaggio da partire. Uh, Maria, sorry, but we don't be able to look if he is continue to monitoring. E come se n'è andata Maria? Già stanno succedendo i casini. Окей. <laughs> Емендаменто, per favore, Силвестрис. Господин Силвестрис, продължаваме. 35-то изменение. За. За. Alzate le mani. Високо вдигайте ръка. 35. 9. 9. Окей, okay. 9 е фаворе. 9 за. Сега 35. Кой е против? Популяри са много пионери. НП, вижте, пълни с енергия. Дори и либералите. Място няма даже. И отхвърля се. 20 срещу 12. 36 за. Против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 Против. Двадесет против. Отхвърля се. осем за. 38 клас. осем на клас и Реймерс. За. Да, largamente. Ok. Chi è контрол? Против. Отхвърля се. Не, извинявайте. Приема се. По-голямо бе мнозинството. 39 на Костинджер. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41 на Данчила. За. Против. Отхвърля се. 42. За. Против. Приема се. Изменение 5 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 45. Клас и Реймерс. За. 45. Против. Въздържали се. Приема се. 46 на Дантен. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 50. За. Против, въздържали се, приема се. 49. За. Против, въздържали се, приема се. 51. За. За. Против. 51. Отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 на докладчика. Искаш да си изкажеш, Луиш? No, sì, sì. Un emendamento orale, prego. Устно изменение. Sì, signor Presidente, крия presentare... Да, господин председател. Искам да внеса устно изменение. Целта му е да намали с 5 години периода за намаляване на разхищенията на храни. Идеята на, тела, на това изменение е решението да бъде последователно и да съответства на доклада Корона дата, предложения срок е 2025 и аз предлагам в интерес на последователността да предвидим същата дата. Има ли някой против такова изменение? Няма. Добре, осмо изменение, коригирано от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 55. За. Против? Въздържали се.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 на 15. Отхвърля се. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64. За. Против. Въздържали се. Приема се. 65. За за. Против. Въздържали се. Мисля, че бе отхвърлено. Искате ли проверка? Не. Добре. Отхвърля се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66. Извинете, 67. Uh, last part. А, ah, скусате. Votiamo... Не.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 Сдържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 72. Моля, гласувайте. 72. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 22 на 14. 10. Сдигане на ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73. За. Против. Въздържали се. Приема се. 74. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75. За. За. Против. Проверка. 75. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. И накрая 76 на Андрю. За. За. За. против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателното гласуване, то ще бъде електронно, по цялото становище с изприятите и изменения. Моля, гласувайте. Против. Приема се. 32 за, четирима са се въздържали. Браво на колегата Сарбо, макар че отсъства, пак я е поздравяваме. И така, преминаваме към шеста точка. Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се. Преминаване към гласуването по становището на колегата Марк Тарабела. Става дума, пак казвам, за Европейски фонд за подпомагане на най-нуждащите се. Има проблем с превода. Facciamo un check. A francese va. Le problème c'est l'Allemagne. Allemagne marche. Provare. Функциона? Всичко наред ли е вече? Добре. И така, сега ще гласуваме проект на становището на колегата Марк Тарабела, Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се. Отговорната комисия е, комисията, комисия е комисията по заетостта. 16 изменения, които са включени. Е, има 252 изменения, които са представени от различни депутати за да може по-лесно да се стигне до споразумение и да се гласува по-ефикасно и ефективно, са е, направени някои компромисни изменения от господин Тарабела и неговите докладчици в сянка. Искате ли думата? Съвсем накратко. Благодаря, господин председател. Благодаря на секретарията за това, че организира гласуването днес, а не на 18, за да могат да бъдат постигнати е, компромисни споразумения. Ние искаме да дадем ясен сигнал на комисията по заетост относно използването на фондовете, да не бъдат поставени под е, заплаха. Тези фондове са много важни в Европа, тъй като нараства броя на хората, които имат нужда от помощ. Благодаря на сътрудничеството на политическите групи. Не всички изменения успяха, можаха да бъдат преведени на всички езици. Надявам се, че ще изпратим ясно послание. Тъй като гласуването няма да е кратко, ще вдигаме ръка. Но, така не, че пък вече работи системата за електронно гласуване и можем и така да работим. Така че, хайде да внимаваме, за да можем да завършим това гласуване, което е важно. Всички сте готови, започваме. 63. тя е фаворе? Изменение 63. За, против, въздържали се, приема се. 65 изменение за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Шесто изменение. А, извинявайте, седем. За. За. Против. 11 на 16. Така, гласуваме седмо изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме с вдигане на ръка. 67 за. Против. Въздържали се, приема се. 69. Не извинявайте, 70-то измерение. За. Против, въздържали се, приема се. 71 за.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 Отхвърля се. 84 за. Против. Всички са против. Отхвърля се. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 87 на бове. За.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 Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Приема се. Сега гласуваме втори компромис. Втори компромис с дигна на ръка. Против, възражали се, приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Деведесет и седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 98. За. Против. Въздържали се. Приема се. 102. За. Против. Въздържали се. Приема се. Той трето изменение. За, против. А, за. Против. Отхвърля се. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 109 Николеско за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 112 за. Против. Въздържали се. 113 за. Добре, вдигайте ръка за 113-то измерение Магинес. Против. Приема се. 115. За. Против. Трябва да проверим. Извинявайте много. Не е ясно. 115-то измерение. гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 117. 116, извинявайте, за. Против. Трябва да контролираме. 116. Край на гласуването. Отхвърля се. 117 за. Моля, вдигайте ръка. Против, въздържали се, приема се. 118 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 119 за. Против. Отхвърля се. 120 за. Приема се. 121. За. Против. Същото. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 121 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Приема се. Сто двадесет и две за. против. За съжаление, трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Дай, вода до дути. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 123. Дигайте ръка за. Предложение, господин председател, когато видите, че НП и социалистите не гласуват заедно, направо обявявайте електронно гласуване, за да не губим време. И така, пред... съгласен съм с предложението на докладчика. Кой докладчик в сянка от НП? Ще следвам днес. А, господин Сикерски се е скрил. 123-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 124 за електронно гласуване. Гласувайте. 124 изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 125 за електронно гласуване. Гласувайте 125-то изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 126-то изменение. За. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 127 за. Против. Електронно гласуване 127 изменение. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 128 измерение за. Против. Въздържали се приема с 129. 130. 130. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 132 изменение. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 133 за електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 134 Николеско за. Гласувайте електронно. 134 изменение. Край на гласуването. 134 се приема. 135 за. Господин Сикерски, всички вас гледат. 135 изменение. Против. Ли сте добре? Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 136. За. Електронно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? 136. Край на гласуването. Отхвърля се. 137 за. Електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 138 за. Вдигайте ръка. Гласуваме електронно. Съгласни ли сте да гласуваме блок? Гласуваме от 138 до 144 електронно гласуване. Моля, гласувайте. 138 до 144 включително. Всички ли гласувахте? Всичките се приемат. От 138 до 144. 145 за. Електронно гласуване. Всички изменения на Николеско ще гласуваме анблок. Сто Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 146. Гласувайте. Марк е против. Край на гласуването. Приема се. 147. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 148. Моля, гласувайте 148 изменение. Votato tutti, chiusa la votazione. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 149. Гласуваме. Всички ли гласувахте 149-то изменение? Край на гласуването. Отхвърля се. 151. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 152 за. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 153. Марк, как сме? Против. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 154. За Против. Въздържали се. Приема се. 155. За. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 156. Данчила. За. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 157. Марк. Електронно гласуване на 157 изменение. Край на гласуването. Приема се. 158 Николеско. Всички са против. Моля, вдигнете ръка. Отхвърля се. 159 за. Марк. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 161. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 162. Николеско. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Сто три. Марк, против ли си? Гласуваме електронно. Приема се. Марк има думата всъщност има. Това, което гласуваме е, е упростен вариант на текста на комисията. Аз предлагам минус от моята група, защото смятам, че с новите изменения, които се внасят, не допринасят за упростяване на текста. Тъй като мнозинството се изразява, аз призовавам групата ми да гласува за тези изменения. Има опасност фонда, затова си и позволих да внеса измененията. От тук нататък за всички изменения, Лобра, Моран Шартие и така нататък, предлагам да гласуваме за, за да се упростят нещата. Разбрах. Продължаваме с гласуването. 164 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. Сто седемдесет изменение. За, против, въздържали се, приема се. 176 изменение. За. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Пети компромис с дигна на ръка. За, против, въздържали се. Приема се. 182 измерение. За, против, въздържали се. Приема се. 12 изменение на докладчика. За, против, въздържали се. Приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 188 Леброн. За, против, въздържали се, приема се. 189 за. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. 190 Николеско за. Против. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Изчакайте за момент, ако обичате. 193. 193. 193. Sarbu. Chi a favore? 193. 193. За, против, въздържали се, отхвърля се. 196. За, против. Гласуваме 196 изменение. Край на гласуването. Приема се. Петнайсе на докладчик. За. Против. Въздържали се. Приема се. Двеста и първо. За. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Двеста и второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. 203. За. Против. Въздържали се. Приема се. 204. За. Против. Въздържали се. Приема се. 205. За. Против. се електронно гласуване. 205-то измерение Николеско. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 206. Любрун. За, против. Въздържали се. Приема се. Колеги, гласуваме Амблок от 207 до 222. Всички ли сте съгласни? Електронно гласуване. Ако всички сте за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега Всички групи са за. Продължаваме. 224. За, против. Трябва да гласуваме електронно. Марк? Си. Окей. Кюса на Край на гласуването. Приема се. Можем ли да гласуваме анблок? Моля за вашето внимание. Гласуваме анблок от 225 и така от 225 до 262. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Гласуваме 263 тарабела. За, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към преамбюла. 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, електронно гласуване. Гласуваме 19-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за. Електронно гласуване. 21 изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 22 за, Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 23. Голар. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. Любрун. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Електронно гласуване. Всички ли гласувахте? Кюза на водационе. Край на гласуването. Отхвърлено е. 26, моля. Гола. За, против, прието. 27. За, против, въздържали се, прието е. Едно. За, против, прието е. Компромис 6. За, против, въздържали се, прието е. 7 за, против, въздържали се, прието е. 34 за. Моля, електронно гласуваме по 34-то изменение. Край на гласуването. Отхвърлено е. За един глас. 35. За, против, въздържали се, прието е. 36-то. Дънчила за. Електронно гласуваме по 36-то. Край на гласуването. Отхвърлено е. Марк. Извинявайте, зарасях се, казва Марк. И така, 37 за, против, въздържали се. Прието е. Компромис 8. За, против, въздържали се, прието е. 41 за, против, въздържали се, прието е. Извинявайте, извинявайте. 43. 43 електронно гласуване. Гласувахте ли? По 43-то край на гласуването. Отхвърлено е. 17 за, 17 против, отхвърлено е. 44 за, против, въздържали се, от прието е. 5 за, против, въздържали се, прието е. 45 за, против, въздържали се, прието е. 46 за, против, въздържали се, прието е. 47 за. Не, гласуваме електронно. Гласуваме електронно по 47. Край на гласуването. Отхвърлено е. 48 за. От 48 до... А не, не всички са на нали Леобран. Шмидт има между тях, значи 48 за против, прието е. 49 за, против, въздържали се, прието е. 50 за, против, въздържали се, прието е. 51 за, против, въздържали се, прието е. 53 за, против, въздържали се, прието е. 54 за, против, въздържали се, прието е. 55 за, против, въздържали се, прието е. 56 за, против, прието е. 58 за, против, въздържали се, прието е. 59 за, против, въздържали се, прието е. 60 за, против, въздържали се, прието е. 62 за, против, въздържали се, прието е. А сега гласуваме електронно за целият текст, така както го променихме. Моля, гласувайте сега. Бене, комплименти, a а a favore. Поздравление. И така, приключихме гласуването с мнозинство. Прият доклада на Марк Тарабела. Честито. 27 а 3 И voto финале. A 3. 27 на 3 гласа. 4 въздържали се.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 Dai colleghi. Possiamo andare sull'ultimo punto, colleghi. Последната точка. Нямаме е, още много работа, затова малко търпение. Шеста точка. Производство, представяне и, произв... и продажба на тютюневи продукти и свързани с тях продукти. Господин Табаджи е докладчик. Имаме обмен на становища по директивата на комисията за хармонизация на законодателните разпоредби, както и административните разпоредби с държавите членки, свързани с производството опаковането, представянето и продажбата на тютюнови продукти. Колегата Табаджи, като докладчик по това предложение за нашата комисия, поиска първо становище, първи, първи извинете, обмяна на становища с Европейската комисия. Добре е дошла на госпожа Вимер от Генерална дирекция Санко, която ще представи предложението. След това ще дам думата на колегата Табаджи. Имате думата. Thank you. Chairman, Mr... Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Благодаря за възможността да говоря пред вас по пред, пред, предложението на Комисията за тютюновите изделия. Искам да ви напомня, че парламентът много пъти е молил комисията за нейното предложение, именно да се укрепи законодателството по отношение на табаговите изделия и то в името на гражданите. През 2012 година предложението бе прието след дълъг е процес на консултации и на базата на един задълбочен, на задълбочен, задълбочен анализ на оценката. Базата на тази директива е много ясна. Законодателството е вече доста старо, 12 години и не е в унисон с е, реалността по отношение на пазара, по отношение на научните достижения и на международното развитие. Новите тютюневи изделия са на пазара. Те изглеждат като че вила, като те имат различни вкусови стойности, имат вкус на бомбонки, на ванилия и те са много привлекателни за младите хора, за децата. Държавите членки имат различно отношение към тези продукти, което води до фрагментация на вътрешния пазар. В допълнение се развива нова, нови клонове на науката, например по отношение на предупрежденията за здравето. Има нови изследвания. Трябва да се подчертае, че Европейския съюз и всички държави членки са подписали конвенцията за тютюневите изделия, която е в сила от 2005 година и имаме задължение, то правно задължение да се съобразим с тези разпоредби. Предложението на комисията се концентрира много върху младите хора и върху мерките за пред предотвратяване на употреба на тютюневи изделия от млади хора. Важно е в този контекст да се каже, че 70% от пушачите започват да пушат под възраст на 18 години и продължават да пушат и след 25 годишна възраст. Младите хора започват да пушат, защото смятат, че е кол и продължават да пушат, защото стават зависими и пристрастени. Тютюневите изделия предизвикват различни заболявания, като рак и сърдечни болести. 700 000 хора умират преждевременно в Европейския съюз поради употреба на тютюневи изделия. Това, тези, тези смърти могат да бъдат предотвратени, но независимо от смъртността, е, тютюневите изделия предизвикват и други страдания. Разходите за здравеопазването възлизат на 20 милиарда евро на година в Европейския съюз и това е една занижена стойност. Има и недиректни е, последствия, като закупа на производителност за обществото. Ето защо комисията реши, че трябва да се регулират тютюневите изделия, така щото хората да знаят какво купуват и да знаят, че купуват един вреден за здравето продукт. Какво предлага комисията. Искам да започна със следното. Етикетирането. За да могат хората да знаят какво купуват, да са информирани, предложението предвижда картини, снимки, които да се публикуват на опаковката на цигарите и да покриват 75% от цялата повърхност на опаковката. Освен това, не бива да има реклама на тютюневите изделия е, и да правят тези продукти привлекателни за младите хора. Например, опаковки като червила или това, което имам тук, е, което ви показвам. Такива неща не би трябвало да се, да се произвеждат вече, да се рекламират по този начин. През последните седмици чухме много въпроси за това колко, каква част от повърхността на опаковката трябва да се регулира и колко, каква част да остане свободна. Ние изчислихме математически и около 30% от опаковката ще се окаже свободна и е, държавите членки могат да решат какво да правят с тези 30% или пък е, марките цигари. Освен това, държавните членки могат да въведат унифицирани опаковки. На следващо място предложението се занимава с съставките на цигарите. Предложението предвижда тютюневите изделия те имат специфичен вкус, например е, ментол или ванила, ванилия, е, тези съществуващи тютюнови изделия трябва да бъдат забранени, защото те са особено привлекателни за младите хора и ги въвличат в този вреден навик. Освен това, е, съставки като кафеини, витамини, които са подвеждащи продукти, съставки не би трябвало да са позволени предложението. Искам да подчертая, че не се регулират добавки, които са необходими за производството на тютюневите изделия, като например захарта. Захарта е необходима за горенето на е, ориенталския тютюн искам да подчертая това, особено тук в тази комисия, че, а именно, че не се дискриминира между различен вид тютюн. Не се и прави разлика между различни марки цигари по отношение на вкуса, ако няма някакъв специфичен доминиращ аромат или вкус. И така, е другите елементи на предложение. По отношение на МФИЕто, предложението е да се запази статуквото, което означава да се запази забраната на МФИЕТО в Европа, с изключение на Швеция. Швеция е изключение. Аргументът е, че енфието прави зависим, има лошо влияние върху здравето и има доказателство, че и няма доказателство, че МФИЕТО помага на хората да престанат да пушат. По отношение на електронните цигари, това е ново развитие. Комисията предлага е, продукти над определено никотиново ниво трябва да изискват лицензи за разпространение на пазара и то, от фарма, и то фармацевтични лицензи. Това е ситуацията в половината държави членки. А Продукти по този прак могат да бъдат продавани, ако има съответното предупреждение за здравето. Това, този подход третира електронни цигари, като в контекста на терапия за отказване от тютюнопушенето. Трябва да са осигурени качеството на тези продукти. И накрая нелегалната търговия. Комисията предлага силни мерки за борба срещу нелегалната търговия, включително обратно проследяване на табаковите изделия и мерки за сигурност. Тези мерки ще защитят гражданите от нелегални продукти и производства и също така е, ще осигурят едно правилно е, е, разпространение на легалните цигари. Много държави членки е, посочиха риска от нелегалната търговия. Ето защо комисията предвижда тези ефективни мерки, които са напълно в унисон с нашите международни ангажименти и с развитието в тази област. На последно място, ако ми разрешите, въздействието на предложението. Имаше предложение, че последствията от това предложение ще разруши тютюневата индустрия. Но трябва да се каже, че оценката на въздействието не е драматична. 2% намаляване на потреблението за 5 години. Това е предвиждането на комисията. Това означава много по отношение на 2,5 милиона, че, че ще има 2,5 милиона хора, които ще престанат да пушат. Много е, животи ще бъдат спасени, но няма да има драматични промени за економическите оператори. Освен това, разходите за тютюневата и индустрия ще бъдат намалени, защото ще има мерки срещу нелегалната търговия. Освен това ще има хармонизация в цялата област, което ще е плодотворно за индустрията. Разходите от безработицата няма да са големи, няма да има големи загуби на работни места, а ще могат тези усилия да бъдат пренасочени към други услуги и продукти. И накрая, цитирам комис, комисаря, ком, предложението е амбициозно, но, но добре балансирано и комисията очаква с нетърпение сътрудничеството си с парламента по отношение на одобряването на това, този законодателен акт. Благодаря на генерална дирекция Санко и на представителката. Първо давам думата на Чаба, след това колегите. Как искаш? Може би първо на тебе да ти дам думата. Грация, президенте. Kedves kollégák, egy rendkívül összetett és rendkívül ellentmondásos. Това е много сложно предложение, и доста противоречиво. Благодаря ви за тази възможност, господин председател, да говоря пред вас. Аз съм също така и член на ЕНВИ и съзнавам противоречията, които са заложени в това предложение. Може да има конфликт между Агри и Енви. Тук трябва да ни е ясно, че ние споделяме целите, а именно здравеопазването. Тези елементи ги споделяме. Бихме искали да видим намаляване на хората, които пушат, особено на младежите пушачи. Въпреки това, трябва да кажа, че членовете на комисията трябва да знаят следното. Моите аргументи пред Енви са, че ние говорим за 400 000 производители на, на тютюневи изделия. И след здравеопазването, бизнеса трябва да е приоритет. Трябва да запазим тези работни места в тютюневата индустрия. Те работят на различни места – 97% от тези фермери, това са малки фермери, и те разполагат с 1,5 е, до 3 хектара площ, на която работят. Докладчикът е господин Папастанкос и той няколко пъти е подчертавал, че няма че няма да има директна връзка между производството на тютюн в е, Европа и обработването на тютюна в Европа. Европейските преработ... тютюнопреработвателни предприятия използват 20% от съставките и те са произведени в Европа. Тоест само 20% от тютюневите изделия са европейски изделия. По тази директива ние ще бъдем оценени до каква степен ние успяваме да запазим работните места в селското стопанство. И се опасявам, че цените ще се променят и то така, че големи предприятия ще напуснат Европа и ще купуват тютюн от трети страни, което ще, който ще е по-ефтин. Това е основното предизвикателство. И искам да ви попитам, господин председател, да, с... да се свържете с Генерална дирекция селско стопанство и да попитате каква е оценката на въздействието – дали има такава. И то по отношение на печалбата, на цените и как това предложение ще отсвети живота на 400 000 производители. Не зная дали ще е добре да взимаме решение без оценка на въздействието. Сега по отношение на младите пушачи. Мисля, че трябва да подкрепим тези усилия, които искат да, тези е, сили, които искат да намалят броя на младите пушачи. Това е ясно. Това, което предлагам е да укрепим превентивните действия и превентивния аспект на това предложение. Какво предлагам? Да създадем фонд за превенция на тютюнопушенето, Такова нещо съществува в Германия и германският пример показва, че в една страна, където има сериозна превентивна дейност, има и успех при намаляването на младите пошачи. Има подобни усилия и във Франция. Има усилия да се да се намали достъпа на млади хора до, до тютюневи изделия. Има граница 16-18 години, под която млади хора не могат да купят тютюневи продукти. И това се отнася и за Унгария, и за други страни, не само Франция. Сега при за интернет продажбите няма забрана за продаване на тютюневи изделия по интернет. Мисля, че трябва да има такава забрана и за интернет. Това от своя страна също ще намали достъпа на млади хора до тютюневи изделия, което в крайна сметка е нашата основна цел. Пошечите, започват да пушат, повечето пушачи започват да, вър, да, да пушат по 25 годишна възраст. И 90% от младите пушачи започват именно под възраст на 25 години. И нещо още. Е предишната директива за тютюневите изделия. В нея тютюнът се разглежда като компонент, а не като съставка на цигарата. Има дебат за меда а, и други съставки, дали са съставки или са компоненти. Това не е ясно дефинирано в това предложение. Би трябвало да имаме по-ясна по-ясни дефиниции, за да избегнем евентуални спорове. Сега за видовете тютюн, бърли, например. Бърли, тютюнът бърли, мисля, че трябва да продължим да произвеждаме такъв тютюн. Е, комисията също казва това, но трябва да видим, че ще имаме гаранции за тези продуценти. Сега за добавките. Съгласен съм с предложението. Е, добавки, някои добавки трябва да бъдат забранени, като например аромати вкус на кофеин, на ванилия, на ментол. Такива аромати трябва да се забранят витамини, кофеин също трябва да се забранят. А, това е подвеждаща информация да се казва, че продукта съдържа витамини. Европейската комисия трябва да изготви положителен и негативен списък за добавките. Аз не виждам такива списъци да има в момента, в, момент, в сегашното е, предложение. Сега по отношение на ментола. ЕНВИ проведе задълбочен дебат, където мнозинството от членовете казаха, че ментола помага за по-дълбокото навлизане на дима в дроповете. Това е медицински въпрос, но също така има и директна връзка с производството на цигари. И има някои държави членки, като например Полша, където ментоловите цигари са по-важни, отколкото на други места. Така че, може би, трябва да погледнем и примерите от Обединеното, от Штатите и Канада, където ментолът все още е позволен. Аз просто задавам въпрос. Аз не съм за това да продължим да продължим, да продължим ментола да бъде легален. Ето, нещо друго. Въпроса за опаковката. Ето, това, което държат, прилича на шоколадче, на, леп, леп, на червило, това е също подвеждащо. Така че подвеждащи опаковки, подвеждащи реклами, особено за млади хора, всичко това би трябвало да се забрани. И сега неутралната опаковка. Това е нещо, което трябва да, за, да подкрепим абсолютно. Какво имам тук? Тук долу виждате марката, и послания, които са предупреждения всъщност. Сега за опростената опаковка. Е, тя се ползва с подкрепа от Енви и мисля, че наистина и ние трябва да я подкрепим. Но има тук един проблем. Има много малко информация на една такава опаковка по отношение на, на защитата на потребителите. Потребителите не винаги са правилно информирани, защото въглемоноксид моноксида и е, съдържанието на на катран не могат да бъдат подвеждащи на опаковката. И хората не разбират винаги кои цигари са най-вредни. Всички са вредни, ясно е, но кои са по-вредни. Защото някои все пак са по-вредни от други. Така че това е въпрос за защитата на потребителите. Сега за търговските марки. Мисля, че има определени въпроси, в които ние като комисия не би трябвало да се намесваме, трябва да се съсредоточим върху отглеждането на тютюна и здравеопазването. Сега, електронните цигари, винфието и марките. Това са нещата, върху които може би трябва да се съсредоточим. И накрая, още един проблем – компетенциите на комисията. Въпроса за делегираните актове и актовете за изпълнение. Моето предложение е следното. Нека имаме определен брой делегирани актове. Според мен сегашният брой, брой е прекалено голям. Но ако имаме е, делегирани актове за комисията, то Европейския парламент трябва да има право на вето. Трябва да може да влияем върху тези въпроси, защото това са много важни въпроси, които ще се решават в бъдеще. И накрая. нещо, което до момента не е било споменавано, е именно социалния аспект. Има интересна връзка между нивото на образованост и пушенето. 45% от мъжете, които са завършили основно образование, пушат всеки ден. 27% от европейците пушат и 45% от мъжете без средно образование пушат всеки ден. 30% от мъжете с, гимназиално или е, средно образование пушат. За жените съответно процентите са 26, 22 и 18%. Има опасност. С новите опаковки най-уязвимите социални групи – ще са още по-зле осведомени за здравните рискове от тютюнопушенето. И така в заключение. Трябва да се опитаме да защитим тютюнопроизводителите, но не бива да правим грешката да Искаме да защитаваме интересите на тютюневата индустрия. Заедно с съвместни усилия може да успеем. Bene, grazie al nostro collega Ciaba Tabagi, credo che... Благодаря на колегата Табаджи. Обеден съм, че много подробно и точно се е информирал нашия доклад, че когато се е подготвил, информацията е ясна за всички. Записали са се различни колеги. Започваме с Скота, след това Бове. Първо е Джан Карло Скота. Благодаря, господин председател, Уважаеми колеги, Искам първо да кажа, че наистина Комисията по земеделието трябва да обърна огромно внимание на всички тези фирми, които произвеждат честно тази продукция и се издържат честно с нея. Става дума, разбира се, за политика за засилване на спирането на тютюнопушенето. Не ми харесва как е избрана това изображение, насилническо изображение, защото обикновено, когато се пускат такива кампании, е, които са толкова силни, резултата е точно обратния. Затова е по-добре да пише да не се пуши, отколкото да има такива силни изображения. Сега за директивата, която обсъждаме и най-вече за електронните цигари. Електронните цигари са в 18 ти член, там се говори, че те са продукти, които съдържат никотин. В него няма достатъчно разпоредби за гарантиране на пласмента и използването на тези уреди, електронните цигари. Би било добре да се разшири този член, имайки предвид, че тези разпоредби всъщност идват от нещо, което е съвсем неясно. Как да ги включим? Да бъдат альтернатива на класическата цигара или да ги разглеждаме като привличащи непушачите да започнат да пушат. Поради различното ниво на никотин между тях и цигарите може да се объркат нашите потребители. Трябва да има ясни прагове за концентрация на никотина, както и електронни цигари да бъдат класирани като фармацевтични продукти, което ще гарантира една добра продажба, разбираема продажба и най-вече само в магазини, които, на които това е разрешено. След това трябва да се направят по-добри изследвания от страна на Европейската комисия за това какви са рисковете, които крият електронните цигари и дали към тях човек може да се присъедини, извинете, пристрасти. Трябва първо да се проверят преди те да бъдат а, пласирани навсякъде. Не може да се изключи риска при използването на електронните цигари. Трябва да се направят задълбочени проучвания, които да гарантират, че течностите, е, с които работят тези цигари, са нетоксични. Трябва да има достатъчно контрол и върху происхода им. Въздействието върху здравето на потребителите не е ясно, особено е, при случаи, когато може да се стигне до отравяне и други сложни последствия. В Бразилия е забранено продаването им, докато не се установи научно, че те са безопасни. В Италия бе забранено да се продават такива електронни цигари, които съдържат никотин на а, лица под 17 години. След това постъпленията в а, бюджета – ще бъдат ли освободени те от акцизи или не. А ако пък бъдат освободени, тогава акцизи няма да влизат в бюджета, в хазната и тогава как ще бъде оправдано това? По-малко приходи ще има. И накрая, по отношение на тази директива, смятам, че трябва да се актуализират нормативите и за използването на електронните продукти. И накрая. Аз. Ако тръгна да пуша сега това тук в Европейския парламент, както се прави на много други места, никой не може ми изпо... да ме забрани да го направя, защото не е цигара, а е уредче и всякаква джаджа, подобно други джаджи, които се продават. Но не е подходящо да се, но бих могъл да го направя. трябва да има и поведенческа норма за това може ли да се използва или не. Защото, в крайна сметка, има електронни цигари и с никотин, и без никотин. Много млади хора носят а, такива електронни цигари със себе си. Много хора са се записали да говорят, колеги. Много ви моля да спазвате времето, защото, както знаете, веднага след това има много важно заседание на координаторите и всички доклади си в сянка по четирите доклада за реформата на ОСП, така че не може да надхвърляме времето. Господин Бове, след това Корея и клас. Да. Мисля, че този дебат излиза извън рамките на нормативната база. Знаем, че началото на проучванията по тази директива започнаха през 2009 година и е една от важните промени през този период беше подаването на оставка от ресорния комисар. Някои смятат, че това не е без връзка с опита на големите фирми да предотвратят, тази, да предотвратят приемането на тази директива преди края на този мандат. Много е важно да, опрове... много е важно да приемем този текст преди края на този мандат. Аз съм убеден, че големите индустриални предприятия ще направят всичко възможно директивата да бъде приета. Тя трябва да влезе в сила преди края на мандата, само че това не е сигурно, че ще стане. Това като първо. Второ, тези фирми изобретиха нов продукт, електронната цигара и те се регрупираха създадаха един нов конгломерат, чиято цел е да продават производни продукти, които не съответстват на традиционния тютюн. Трябва да бъдем строги и без компромиси. Знаем, че това е клопка от страна на тютюневите предприятия. Ай, и аз бях пушач Никога не съм бил член на Сдружение за борба срещу тютюнопушенето, но трябва да сме наясно с това, което искат големите фирми да направят. Аз мисля, че те чисто и просто искат да печелят повече и повече пари. Това трябва да се каже в доклада. Една, една котия цигари струва 5 цента. Давате си сметка за какви става дума. Второ, трябва да е, обърнем особено внимание на борбата срещу измамите. Защото мисля, че е, това, което прави Олаф е смешно. Все едно да поискаш е, Алка Поне да работи а, е, срещу а, е, сухия режим. Когато ми кажат, е, че те са единствените, които могат да видят дали даден тютюн излиза от определена фабрика или от другаде, това е неприемливо. Трябва, не бива да се допуска а, тютюновата индустрия да има каквото и да било общо с борбата срещу тютюнопушенето. И накрая. Необходимо, е, както казва комисията, да се засили рамковата конвенция на СЗО. Но тук трябва също така с те, трябва също така да се засилят правилата и тук в парламента т.е. да сме наясно с това, че, е, че е опасно да няма прозрачност в дебата с големите предприятия. Днес няма правилник е, за. Няма никакви правила за този диалог. Няма прозрачност. Мисля, че към всеки един от вас са се обръщали от бизнеса. Ако не сте го записали в интернет страницата си, това е противоречи на правилата на СТО. И накрая, миналата седмица аз показах с един запис, че фирмите в аферата дали са излагали. Защото Swedish Match, които са искали да наложат тютюна за дъвчене, са казали, че са участвали в среща, която е компрометирала комисаря, но с такава среща не е имало. Предприятията са знали, че не е имало такава среща, но продължават да твърдят, че е имало такава среща. Това е било основната им, основното им средство, за да дискредитират комисаря. Смятам, че е скандално, че парламентът няма достъп до досието, че само председателят разполага с документите. Трябва да настояваме за прозрачност. Не можем да допуснем нещата да останат такива, каквито са в момента. Благодаря. Корея е първи. Благодаря, господин председателю. Искам и аз да кажа няколко думи по това предложение. Да, беше казано, както и чухме днес след обяд, че директивата не е свързана с отглеждането на тютюн, но несъмнено тя ще окаже сериозно въздействие върху производителите в държави като България, Польша, Италия, Италия Испания, Гърция и други. Те ще бъдат засегнати, както казах. И разбира се, това най-често са дребни производители, семейен бизнес, работа най-вече на ръка. Така че има голям риск от пълното изчезване на отглеждането чун в много части на Европа. Това не гарантира обаче намаляването на потреблението. Европейския съюз произвежда 4% от а, тютюна по света, малко по-висок процент от а, тютюна за пушене. Ако намалим или елиминираме отглеждането на тютюн, това ще засегне огромни райони, като пример района Екстрамадура, който разчита почти изцяло на тази култура. Имаме много малки производители, дребни производители там. Ние тук говорим за производство, представяне и продажба, но всичко ще бъде разрушено на първо ниво. Предложението на комисията не става ясно къде е ползата за европейския потребител от това, и всъщност може да се стигне до а, контрабанда на чечун или ментета. Искаме да подсилим кампанията срещу незаконното търговия с но тук има грешка при планирането, защото в резултат от това законодателство и може да има увеличаване на контрабандата. В държави като Полша около 30% от потреблението е, е потребление на цигари ментол. В България това може да доведе до все по-голям процент на незаконната търговия. Искам ясно да кажа, че в дебата трябва да се направи ясно разграничение между проблемите с потреблението, което разбира се е лошо за здравето, и от другата страна подкрепата за тютюноотглеждането. Трябва да защитаваме интересите на нашите земеделски стопани, и всяко на законодателство, което ги засяга, трябва да се основава на солидни научни аргументи, както трябва да бъде и пропорционално. Също така искам а, да обърна внимание към нещо, което казах в а, самото начало на изказването си. Важно е Европейската комисия в своята работа и в своето предложение да даде възможност за делегирани актове, като например за съдържанието на цигарите и така нататък. въпросите на комисията има възможност минало, в бъдещето да се намали е, тютюновото съдържание, е, което може също да се отрази върху тютюнопроизводството. Също така искам да попитам Европейската комисия дали в дългосрочен и средносрочен план а, възнамеряват да използват прерогативите си и да въведат а, научни а, аргументи. Благодаря. Искам да продължа е, мисълта на колегата. Какво става всъщност? Това е легален продукт, който се разпространява легално на пазара, а сега искаме да ограничаваме. И то политиката е, иска много да ограничава. Тук всички знаем, Пушенето е нездравословно. Имахме такива дискусии. Имаше и преди опити от страна на парламента да повлияем върху тютюнопушенето. Но сега дали е, просто една забрана ще помогна. Мисля, че това няма да е така. Особено за младите. Това, което се забранява, става най-интересно. Естествено, младите трябва да се защитат, трябва да им се помогне да не пропадат в този навик. Сега, има различни пътища да постигнем до тази цел. Е, опаковката – но се питам дали това е задачата на комисията да определя опаковките. Имаше при нас една фирма, която се специализира в тази насока и производителите на цигари дават много пари за оформлението на опаковките на, на цигарените кутии. Защо изведнъж комисията се меси тук? Защо иска да се забрани разликата в упаковките. Това е разлика в продукта. Всяка фирма иска нейния продукт да е уникален, да е различен. Трябва да помислим тук дали това е разумно. И е, сега това, което каза колегата, ако аз не мога да правя никаква разлика, ако не знам как, как каква е, каква е разликата между различните цигари, няма, а няма разлика в вкуса, няма разлика в аромата, няма разлика в съставките, няма разлика в опаковката. За какво тогава става дума? Става дума в крайна сметка и за разходите. Разходите ще нараснат според мен. Трябва да помислим за пропорционалността и баланса. Нека погледнем тези две величини много внимателно. И въпрос към комисията. Има ли числа, има ли някакви изчисления за заетостта? Особено в областта на опаковките и на дизайна, взели ли сте предвид закриването на всички тези работни места. Не мисля, че е наша, за, наше задължение, т.е. на политиците и на комисията да се намесваме в е, областта на опаковките и да ги уеднаквяваме. Господин Силвестрис. Я бързо кротко, бо имаме часу. Съвсем накратко, защото знам, че нямаме време. Споделям казаното от господин Табажди и това, което той казва е много разумно. Той се опитва да постигне баланс между двете страни. Да не забравяме, че производството е изнесено навън. А вредните ефекти също ще бъдат изнесени ще има отрицателен ефект, но може би те ще бъдат по-застъпени и другаде. Не знам дали има анализ за влиянието на тютюна върху емисиите на СО2. Може би трябва да вървим стъпка по стъпка. Според мен предложението на комисията отива твърде далеч. Благодаря. Господин Силвестрис. След това господин Данелис. Благодаря. За съжаление, микрофона на оратора не работи. Сега чувате ли ме? Да. И аз съм доста объркан по отношение на текста, който имаме тук тази директива. Какво е желанието на комисията? Да намали привлекателността на тютюновите изделия и вътрешния пазар да бъде стимулиран но да се намали привлекателността на тези продукти означава намаляване на потреблението, като се говори за тяхната токсичност и за зависимостта, която създават. Но текстът на предложението, според мен, постига точно обратното. Защото с, с стандартизацията на пакетите или котиите, ще елиминираме различни продукти, които имат а, голям а, дял от пазара, като ментола, като слим цигарите и веднага ще дадем тласък на нелегалния пазар. С тази стандартизация също така още нещо ще излезе на преден план. Няма да има разлика между марките, единствената разлика ще бъде в цените, което ще определи е, на падането на цените на цигарите и, разбира се, ще доведе до по-голямо потребление. Тоест, махаме определени продукти, които са 20-30%, каза колегата в Полша, дори още по-голяма, като слим цигарите или ментоловите цигари. И всъщност даваме тласък на незаконния пазар на такива продукти конкуренцията ще се основава най-вече на цената, което означава падане на цените, което, разбира се, ще доведе до увеличаване на потреблението. Т.е. целите, които си е заложила Европейската комисия в този текст, са насочени точно към обратното. Подсилва се незаконния пазар и се увеличава потреблението. Докладчикът Табаджа го каза по-рано. Защо младите започват а, да пушат? младите обичат да нарушават правилата. Колкото по-силни изображения слагате на тях, толкова повече те ще искат да нарушат правилото. Например, тук пише, че пушенето е вредно за теб и за тези, които са около теб и съответно води до рак на белите дробове и така нататък. Мисля, че е ясно посланието. Това трябва да бъде написано върху три четвърти от пакета с шокиращи изображения. Какво ще направи това? Ще накара младите да имат желание да нарушат. Колегата Табаджи го каза ще искат да използват този продукт. Като, като едно лице, малко, младо, виждаш, че ето това трябва да го нарушиш, ето тук ще изляза от, е, от модела, от калъпа. И колкото по-голяма е забраната, толкова е по-силно това послание и толкова повече ги насърчаваме да го правят. Европейската комисия иска да постигне определени цели, да намали потреблението сред младите, да спомогне на вътрешния пазар, а с такива разпоредби прави точно обратното. Ще постигне обратното. Води до подсилване на незаконния пазар, маха малките пакети по 10 цигари, слим пакетите и ментоловите пакети с стандартизацията прави така, че конкуренцията да се основава само на цените и евентуално ще паднат цените на цигарите, което ще доведе до по-голямо потребление и изпраща друго шокиращо послание, което ще накара още повече младия човек, който иска да е бунтар, да си пуши, е, защото това е неговия бунт. Ако искаме да забраним пушенето, Европейската комисия, която прави нещо, което е, не би трябвало да се прави, т.е. да се стандартизира пакета. Това не помага на Европа. Няма да може да си състезава. Правим една директива, в която казваме всички държави членки под 25 години е, е забранено да се купуват цигари. Е, това е сериозно вече, това е логично, ако искате да, забравя, да забранявате нещо. А да правите неща, които се блъскат едно с друго, правим нещо, което ще бъде контрапродуктивно. И накрая – Тоест, ще има резултат обратен на този, който се е, прокламира. Накрая, с това, което е написано на цигарите, които аз пуша, тютюнопушенето вреди на теб и тези около теб. Пише тук, е, говорим да ограничим потреблението на цигари, младите хора да нямат лесен достъп, да им е по-труден достъп до тези продукти. Но що се отнася до щетите за тези, които са около теб, вредите за тях? Директивата трябва да се защитават и онези, които решават да пушат. Има, например, летища, където няма места за пушене и аз трябва да стоя часове без да мога да пуша и съответно нанасям вреди на тези около мен, защото има някой друг, който ще отиде, ще наруши забраната в туалетната да пуши. Ема така е. Ако искате, трябва да се защитат и правата на, на, на пушачите, поне публичните власти трябва да го направят. Виждам, че се смеете, е, но, но, но доста вбесява това пушачите, когато няма къде да пушат. И накрая, колегата Табаджи, тези снимки, където пише, че тютюнопушенето води до а, е, рак на белия дроб и начинът по който чисто граматически е изразена тази мисъл, трябва да ви кажа какво да сложа снимката на баба си. Тя на 92 години почина, до последния си ден а, пушеше, съвсем сериозно, спокойно си пушеше, беше много удовлетворена, никога не е имала проблеми с белите дробове. А, така че може би и нейна е снимка да сложим тук. от двете страни на пакета могат да се сложат а, тези снимки. Ще ти дам а, снимка на баба ми, както и сертификат, че никога не е имала проблеми с а, белите дробове, макар че пушеше по два пакета на ден. Благодаря. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, προφανώς η, η προάσπιση της δημόσιας υγείας... Благодаря, господин председател. Защитата на общественото здраве е основен приоритет за вас. Не говорим за забрана на тютюневите продукти, говорим за регулиране на пазара на тези изделия. Мисля, че това, което вълнува нашата комисия е да направим разграничение между ароматичните добавки, които правят тютюновите изделия по-привлекателни за младите и онези съставки, които са необходими за да станат европейските тютюневи изделия по-продаваеми и по-привлекателни от пазарна гледна точка. Е, нашата комисия трябва да направи такова разграничение. В противен случай, неизбежно е, европейските производители ще бъдат изтикани от пазара и ще започнат, на тяхно място ще дойдат производители от трети страни. Това ще има катастрофални последици за 500-те хиляди производители. Нека да държим сметки за техните легитимни интереси и да не забравяме, че става дума за голяма част от е, сълскостопански производители, които живеят и работят в райони, в които е трудно отглеждането на други култури. И ако това пред... И ако директивата влезе в силата, в която е, ще има сериозни последици. Що се отнася до недопускането на дискриминация между различните видове тютюн, текстовете, опаковките. Не знам защо комисията смята, че това ще даде някакъв ефект. Аз виждам редица проблеми, особено в стандартизираните опаковки няма да има стимул за повишаване на качеството на изделието, т.е. да бъде малко по-малко безопасно а, за здравето на хората. И накрая имам въпрос към представителя на комисията. На какви проучвания се основава заключението на комисията, че забрана на производството на тънките цигари ще има положителен ефект върху общественото здраве. Каква е обосновката? Благодаря, господин Спине. Сега думата има генерална дирекция а, обществено здраве. Заповядайте. Ще се опитам да отговоря на повечето въпроси. Спомена се възр... Споменаха се възрастовите ограничения и за това, че директивата трябва да предвиди това. Правното основание на член 114 от договора за функциониране на Европейския съюз не допуска Европейския съюз да регулира възрастовата граница. Бяха направени няколко коментара за разграничението между различните продукти. Каза се, че това вече няма да бъде възможно. Ние не смятаме, че това е така. Първо, за да поясня, предложението на комисията не е за обикновени опаковки и не е насочено към премахване на всички добавки и ароматизатори. Смятаме, че ще има достатъчна възможност тютюневите производители да представят диференцирани, отличаващи се продукти на пазара и потребителите ще имат право на избор, при това не само възоснова на опаковките. Що се отнася до съдържанието на катран, потребителите смятат, че ако купят цигари с 5 мг вместо в 10, си въобразяват, че вършат нещо хубаво за времето си. Е, през сега предложението на комисията предвижда ясно обозначени. Що се отнася до делегираните актове, предлож... това, което се предлага в а, е, директивата е прилагането на много стриктни условия ще бъдат отчетени на научните данни и тук сме съгласни с депутатите, които споменаха научната основа. Ние смятаме, че това, което се забранява, трябва да се основава на научни, законода... на научни данни. За да отчетем научните резултати и заключения имаме нужда от определени делегирани актове. Що се отнася до изчисленията за въздействието върху брой на работните места, да, това беше много важен фактор при оценката на въздействието. Всички могат да прочетат документа. В резюме смятаме, че предложението може да доведе до загуба на 5000 работни места за срок от 5 години в целия Европейски съюз, но това ще се компенсира със създаването на 8000 работни места. Ние сме анализирали предприятия, както при производство, така и в търговията. Що се отнася до тънките цигари, те предложението ги забранява, защото имат заблуждаващ ефект. Ако проучите е, данните за продажбите на тънките цигари през последните 5 години, ще видите, че те са се повишили с 50% и при това в контекста на общо намаляване на потреблението така че има не тяхната употреба се увеличава несъразмерно. И това е така, защото потребителите погрешно смятат, че тези цигари са по-малко вредни за здравето. Да, това е. Благодаря, господин председател. Това е, което исках да кажа. Благодаря на Гранната дирекция и сега за заключителни думи давам думата на господин Табаджи. Е, грация. Először is szeretném kérni elnök urat, hogy kérdezzük meg a DG Ag... Благодаря. Най-напред. Искам да предложа. Аз така и не разбрах нищо за въздействието на оценката, дали е имало такава оценка. Нека попитаме Генерална дирекция АКРЕ. Като. Какво ще е въздействието върху това законодателство, върху фермерите? Не съм видял такава оценка до момента. Господин председател, нека се вслушаме и отново в Генерална дирекция Агри и нека попитаме Нека зададем отново този въпрос на комисията. Сега за заетостта. Казва се, че в цялата продуктова верига работни места ще бъдат загубени, но какъв ще, какво ще е въздействието върху фермерите? Не се каза нищо, не се каза нищо и за нелегалната търговия с тютюневи изделия. Нямаше конкретика. Как смята комисията да намали нелегалната търговия с тютюневите изделия. Съгласен съм с госпожа Клас и другите колеги, които казаха, че уеднаквените опаковки за тях ще ни трябва ясна, точна, достоверна информация. Това все още не е решен въпрос. Изключително важно е това. И това е ключов проблем. Ключов проблем за здравеопазването. Затова аз правя предложението да има различни фази, и различни степени на оценяване на тютюневите изделия, като например много застрашаващи здравето, не много застрашаващи здравето и застрашаващи здравето. На следващо място, как потребителите ще избират тютюневите изделия? Естествено, всички тютюневи изделия са вредни за здравето, но те не са еднакво вредни. Според е, настоящото законодателство и настоящото предложение няма отговори на този въпрос. В крайна сметка, това е въпрос на здравеопазването. Сега за защитата на потребителите и, и здравето на потребителите. За това ни трябва достоверна информация, за да може наистина да защитим потребителите. Правилно. Нашата комисия смята, че трябва да има разлика между фермерите и компаниите, които преработват тютюна и които печелят от това. Аз съм съгласен с господин Бове, големите тютюнопреработвателни предприятия не защитават интересите на потребителите. Те не се интересуват от тях. В тази директива и в други мерки трябва да заложим абсолютна забрана на всички тютюневи изделия – които приличат на други изделия, а са всъщност тютюневи изделия. Например, това тук прилича на дъвка. Трябва да забраним всички изделия, които могат да привлекат малки деца или младежи към тютюнопушенето. Това не може да си позволим да го имаме в Европа. Аз ще приключи и ще представя становището си следващата седмица. Благодаря. И комисионе агрикултура финиш. Благодаря. Това беше края на заседанието. Благодаря на всички. Искам да ви припомня, че следващото ни заседание е на 24-25 април. А... И весели празници, две минути и заседание на координаторите, докладчиците, докладците в сянка. Веднага започваме. Само две минути пауза. Bueno. Bueno.